Европейския парламент, е, преустановена временно на 27 февруари 2014. Протоколът и приятите текстове на заседанията от 27 февруари 2014 са на ваше разположение. Има ли възражения? Очевидно няма. Преди два месеца Расан Сантою е, лауреат